Welcome to the second part of our committee meeting today. We... Добър ден, добре дошли на втората част на нашето заседание. Преди обяда имахме много дълго гласуване, взехме няколко много важни решения. Сега е, преминаваме към точка 9 от дневния ред, намаляването на... Е, бедността сред децата. Давам думата на докладчика, за да взема отношение по темата. Като тази тема е от голямо значение за нашата комисия и за парламента като цяло, госпожа Зубер ще започне. Имате думата за 5 минути. Моля, госпожа Зубер, имате думата. Boa tarde a todos. Uh, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря uh, за организаторите, които организираха това мероприятие и поканиха различни представители на организации, които се занимават с въпросите, отнасящи се до децата. Защото тези организации разполагат с много данни и статистики, които могат да ни предоставят и ние можем да ги обсъдим така че да се види какви са насоките, които трябва да бъдат включени в този доклад. Това е важно за мен и за докладчиците в Сянг. Като докладчик за мен е много важно да изготвя доклад по темата. В Португалия, страната, която познавам най-добре, се оказва, че всяко трето дете живее в бедност. Говорил съм с различни организации и смятам, че въпросът свързан с бедността сред децата и въпросът за децата като цяло ам, са свързани. Това, което искам да кажа, че липсващата социална сигурност, безработицата, сред възрастните, липсата на обществени услуги, липсата на подпомагащи услуги. Всичко това не може да бъде а, отделено от въпроса за бедността сред децата. Не може да се изолират причините, които водят до този проблем. В различни страни проучванията показват, че децата с, падат първи като жертва на кризата. Когато изготвях доклада, се опитах да се свържа с различни организации, особено тези, които работят на място. Тук сме се събрали за да чуем мнението на поканените експерти. Миналата седмица се свързах с една португалска организация в града Сетобал. Има там дейности, които се извършват и са свързани с солидарност към децата. Децата получа... Е, не, извинявайте, родителите получават средства, за да им се окаже подкрепа, когато са в затруднение. Но какво се оказва? Тази помощ, която им се предоставя в допълнение, се изважда от други помощи, на които те имат право. Е, Проблемът не е свързан само с материалните неща. Освен това има и друг голям проблем, свързан с бъдещите перспективи. Как стои въпросът с психическото здраве на тези деца? Децата още от малки а, стават свидетели на проблеми в семейството и по-късно им рисват съответните способности и мотивация да се приспособят към съответните условия на живот, които им се предоставят. Вместо да, децата да се водят по детските площадки, те трябва да ходят с родителите в бюрото по труда. Това са децата от днешното поколение, които живеят при такива условия. Необходимо е да има рязка промяна в политиките, свързани с децата. Надявам се, че дискусията ще бъде от интерес за всички. Благодаря, госпожо Зубер. Сега ще дам думата на нашите гости, експерти. Ако може да се придържите в рамките на 5 до 10 минути, така всеки ще има възможност да взема участие в дискусията. Ще започна като дам думата на госпожа Хейнсворт от Юрочайлд. Имате думата. Thank you very much, Madam Chair. Um, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни давате възможност да вземем участие в тази дискусия. Ангажиментът, който показва Европейския парламент е много важен, за да отбележим напредък по този въпрос. Госпожа Зубер вече каза, че всяко трето дете в Португал... Португалия живее в бедност и социална изолация в Европейския съюз всяко четвърто дете живее при такива условия и това оставя своите следи през целия им живот. Инвестирането в децата и предотвратяването на бедността е морално задължение, но и една политика, която е свързана с економически мерки трябва на тази е, тема да се отдадат съответните политически приоритети. Има много организации, които работят с и за децата в Европейския съюз. Ние се фокусираме върху изграждането на капацитет от мрежи за работа с децата, като работим за зачитане правата на децата в Европейския съюз. Има един алианс за инвестиране в децата. Това е коалиция, включваше 24 европейски мрежи, Уницев, селища за деца и други организации са включени. Този алианс работи за изпълнението на препоръките на комисията от 2013 година. Има консенсус, че трябва да се предотврати бедността и трябва да се прилага системен подход. Официално ще бъде прият и наръчника, който включва насоките, свързани с предотвратяване на бедността сред децата. Има много практики, които са отразени в принципите и препоръките. Важно е да се ем, отбележи, че бедността е предотвратима. Дори и по време на ограничени ресурси има възможности. Има нужда от политическа воля, за да се е, работи в дългосрочен план и да се даде на всяко дете възможността да използва ам, целия си потенциал. И това ще даде своите плодове в бъдеще. Ще очертая три аспекта. На първо място, всички проучвания показват, че трябва да има интегриран подход – Не става въпрос само е, за е, финанси. Става въпрос и за здравеопазване и за други допълнителни фактори, които са комбинирани. Необходимо е да се води диалог и да се разбират различните гледни точки. Освен това, трябва да се инвестира в професионалисти и в услуги. Това може да стане чрез местните общности. Обезпокоени сме, че се подчертава значението на инфраструктурата, като а, се пренебрегва значението а, на промените, които са за благото на хората. Активно трябва да участват децата и техните семейства. Това е втория аспект. Невъзможно е а, децата да бъдат извадени от бедността, ако само се правят неща за тях, без да бъдат а, включвани в действията. Има и хора, които са в неизгодно положение но има неща, които могат да бъдат променени само отвътре навън. Зависи на, ам, зависят много неща от начинът по който се обечават професионалистите, от начинът по който се предоставят съответните услуги. Обедени сме, че истинската промяна ще се случи само когато а, политиците, общностните лидери, експертите работят съвместно за спазване правата на детето. Трябва да се работи с децата така, че те да могат е, да придобиват съответните способности и да разполагат с капацитета да градят собственото си бъдеще. И трети аспект също е много важен. Трябва да се вземе предвид и практиката, и политическата рамка социалното предприемачество и инова... иновациите. Да, те дават а, своите предимства, но е а, необходима една по-ясна и строга политическа рамка. Има ясни препоръки, които а, можем да дадем за изготвянето на предстоящия доклад в Европейския парламент. Парламентът трябва ам, публично да одобри подходът, включващ който е предложен от комисията. Имам три коментара, които ще направя и след това ще приключа. Какви са исканията? в макроекономическата програма да се включи темата за бедността сред хората. Държавите членки трябва да изготвят под цели, свързани с премахването на бедността сред децата. Това да се включи и в стратегията Европа 2020. Европейската комисия да предостави достатъчно средства, за да гарантира, че ще има последващи действия след изпълнението на препоръките. Да има показатели, които да отразяват благоденствието на децата. Препоръките да се, да се изпълняват и на национално ниво. Необходимо е Европейския парламент парламент да окаже подкрепа. Създадена е вътрешна група за защита правата на децата. Комисията, Комитета на региона и органите на съвета а, са ангажирани с включването на тази тема сред приоритетите в тяхната работна програма. Сега давам думата на, на Екатерина Чечен от УНИЦЕФ. Имате думата. Благодаря. Тук ще представям службата на УНИЦЕФ по научна дейност, която е базирана в Флоренция. УНИЦЕФ е представена в 25 от 28 държави членки. През октомври миналата година ние публикувахме доклад, който се нарича Децата в рецесия и в този доклад ние направихме класация на 41 богати държави, страни, които са членки на ЕС или на ОИСР и направихме оценка на увеличаването на детската бедност от 2008 година насам. И е, видяхме, че като цяло има увеличаване на детската бедност е, в онези страни, които пострадаха най-много от кризата. Исландия, Гърция, трите балтийски държави, Люксембург до известна степен, Унгария и така нататък. Като цяло има нетно увеличение с 2,6 милиона деца, които вече са бедни. Трябва да кажа, че използваме като маркер относителната линия на бедността от 2008 година. И естествено отчитаме инфлацията, т.е. сравняваме две е, равнопоставени е, неща, два еднакви критерия. Е, гледаме и положението на децата в е, семейства, които са в неизгодно положение, мигрантски семейства, например, семейства на работещи бедни, на самотни родители и така нататък. Разглеждаме освен това и бедността сред младите хора, сред онези, които са на възраст между 15 и 24 години. Е, има значително увеличаване на бедността, особено в Южна Европа. И на последно място разглеждаме факторите на благоденствието. Е, има големи разминавания между държавите по отношение на възможността хората да се снабдят с храна, дрехи, удовлетвореността от живота. Най-значителни негативни промени има в Южна Европа, като Кипър, Гърция, Испания и така нататък. Разгледахме по-подробно държавите, които пострадаха най-много в кризата и там, където социалното въздействие на кризата е най-голямо. Там има е, най-голямо падане на средния доход на домакинствата, там има най-голямо увеличаване на младежката безработица и така нататък. И в заключение разгледахме и нивото на е, социални разходи. Макар, че разходите за социална защита се увеличават в Европейския съюз, дела на тези разходи, който отива за младите хора и за децата, намалява. Тоест, във време, в което децата и младите хора имат най-голяма нужда от помощ, те не я получават. Ясно е, че трябва да харчим повече за младите хора и за децата. Не може във време на крайни економии децата да страдат най-много. Не е задължително да се увеличават разходите, но тези средства, които са предвидени, трябва да се харчат както трябва. И накрая трябва да кажа, че посланието на УНИЦЕФ е следното. Децата не трябва да бъдат забравени в времена на тежки економически кризи в добри времена, в богати години трябва да инвестираме в децата, в образованието, в тяхното развитие, за да не изостават те в гладни години. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Смоленски от организацията Save the Children. Заповядайте. Добър ден! Добре дошли на всички. Благодаря за това, че организирахте този семинар с различни заинтересовани страни. Има един доклад, който се изготвя по темата. Той е изключително своевремен. Благодаря за това, че поканихте и нашата организация. Нека да представя накратко какво представлява Save the Children. Ще кажа няколко думи за това как ние работим за справяне с детската бедност и ще представя някои основни препоръки. Нашата организация беше създадена през 1919 година Днес нашата работа се съсредоточава основно върху изпълнението на конвенцията на ОНЕ за правото на правата на детето. В Европа имаме 13 члена. Миналата година направихме едно проучване за детската бедност и изолацията сред децата. В този доклад ние се опитахме да посочим се с пръст проблемите, а именно нарастващата детска бедност. Опитахме се да променим схващането за този проблем и се опитахме да впишем препоръки за инвестиране в децата. В нашия доклад може да прочетете, че броя на децата, които са изправени пред риск от бедност, нараства дори и в богатите държави – Справянето с детската бедност е въпрос на политика, въпрос на политическа воля. Трябва обаче да се приемат и правилните бюджети с цел да се приложат съответните политики на национално ниво. Положението на децата по време на кризата се влуши значително. Най-засегнатите, разбира се, от само себе си са онези в уязвимо положение. Детската бедност е, има много измерения. Първо тя се свежда до липса на, на възможности, на, на, на права. Е, естествено, тук ключова роля играе дохода на домакинствата. Е, на второ място, основни нужди на децата могат да не се задоволяват, като нуждата от храна, от дрехи. На трето място идва липсата на достъп до услуги, като здравеопазване, образование и така нататък. По-бедните деца, това е много важно да се спомене, могат да се чувстват изолирани, защото не могат да участват в социални дейности. Нашата организация в Финландия, например, миналата седмица публикува едно проучване и от него става ясно, че децата в по-бедни семейства трябва да се откажат от своите хобита, не могат да участват в дейности, в които участват техните връзници, да ходят на рождени дни и така нататък. И всичко това вследствие на финансовото положение на техните родители. Въздействието на бедността върху децата може да е, драматично и да остави своя отпечатък до края на живота на детето. когато израстваш в бедност, е на лице риск да не придобиеш необходимите умения и възможности да се измъкнеш чрез труд от бедността на по-късен етап. Детската бедност много често води до напускане на училище, до търсене на работа. Нашата организация в Испания миналата седмица публикува доклад относно образованието и бедността. Там се анализират училището, семейството, бедността, връзката между всички тях. и се разглежда положението в Испания като цяло. Как да се справим с детската бедност? Ние смятаме, че най-добрият начин е да се приложи препоръката, която се нарича инвестирайте в децата. Виждаме, че има европейски държави, които вече прилагат политики в тази връзка. И там, където това се прави, нивото на детската бедност е по-низко. Тази препоръка, инвестирайте в децата, е изключително стабилен, силен инструмент, но трябва той да се прилага систематично и Европейската комисия може да направи нещо в това отношение. На следващото място трябва да има държавна намеса, предоставяне на услуги, на най-нуждаещите се. Ефикасността на услугите обаче зависи от нивото на заделените средства за, за тези услуги и тяхната целенасоченост. Ние смятаме, че инвестирането в Европа трябва да започне с инвестирането в нейните деца. Трябва да се справим с трудностите, с предизвикателствата, Европейския план за инвестиции дава добри възможности, но той трябва да се обвърже в по-голяма степен с инициативата инвестирайте в децата, защото иначе засилващата се бедност и изолация могат да се окажат много скъпи в далечно бъдеще. Освен това, трябва да се справим с причините, корените на дискриминацията, на изолацията, как да стане това, като имаме превентивен, интегриран подход, както е предвидено в самата препоръка инвестирайте в децата. И инвестициите в децата трябва да се разглеждат като истински инвестиции, а не като разходи. И накрая ще представя нашите основни препоръки към европейските институции. Ние смятаме, че е дошло времето да се отправи едно положително послание към Европа и нейните деца, към всички деца на Европа. Какво може да е това послание? Например, да се приеме цел до 2020 година за намаляване на детската бедност. Освен това, мерките за намаляване на детската бедност и изолация трябва да присъстват във всички документи, посветени на европейския семестър приветстваме и бихме искали да се приеме пътната карта за инвестиране в децата. Освен това, смятаме, че трябва да се приемат конкретни показатели и подпоказатели, свързани с детската бедност, социална изолация. Те трябва да се основават на правата на децата и на препоръката инвестирайте в децата. Освен това, за нас е много важно тези показатели да бъдат подбрани чрез активното участие на децата и младите хора. Нашата организация в Италия миналата година лансира един индекс, за първи път се прави нещо подобно на детската бедност и това стана с активното участие на децата и на младите хора. И накрая, но не на последно място по значение, ние смятаме, че трябва да има подход, който се основава на детските права трябва да се използва такъв подход като съществена част от нашите усилия да се гарантира спазването на основните права на децето в Европейския съюз. Благодаря, каза председателката. Сега ще дам думата на госпожа Джонс от Европейската мрежа за справяне с бедността. Заповядайте. Имаше коментар извън микрофон. Заповядайте, госпожо Джонс. Uh, Благодаря ви. Благодаря ви на комисията и на госпожа Зубер за поканата. Накратко да ви представя нашата мрежа. А е голяма мрежа на национални европейски организации за борба с бедността, с 31 национални мрежи, 80 европейски организации, нещо Опитваме се да бъдем любезни към вас. Очакваме да проявите не по-малка любезност към нашите гости и към другите членове на парламента. Благодаря ви. Само, че, госпожо председател, аз все още не съм си получил е, измененията е, по осма точка от тази сутрин, така че тая любезност Okay. Um, yes, so we're, we're... Така. Значи, ние сме убедени в участието на, на самите изпаднали в бедност, родители и деца. Разбира се, ние се борим с бедността на всички социални и възрастови групи, но децата са главен приоритет. Първо, защо според нас сега моментът е особено важен? Детската бедност продължава да расте, чухте данните, но има едни дългосрочни тенденции. В две трети от държавите членки се наблюдава ръст на детската бедност от 2008 година насам. И трябва да видим и каква е спецификата. В Унгария и Латвия 40%, 50% в Румъния и България. По този начин се подронва социалната кохезия на Европа. Децата са подложени на риск, но разбира се, са лишавани и от шансове за реализация през възрастния си живот. Както подчерта госпожа Зубер, обществото в края на краищата губи неговата сплотеност намалява, расте социалната и економическа цена на бедността. Въпросът е, е от сферата на основните права. Едно общество, което не може да осигури приличен живот на децата си, е нарушило основно положение на социалния договор. Според нас е, такива са и констатациите ни, бедните деца растат в бедни семейства. Така че трябва да насочим вниманието си и към бедността на семействата, но да не забравяме, че всяко дете е индивидуален субект на права. И най-сетне на общоевропейско разнище все пак има някакъв напредък, има политическа рамка, има препоръка за влагане на средства в детството, но малко се прави. Няма политическа воля – а в насоките на днешната комисия под ръководството на Юнкер въпросът въобще не е засегнат. И има опасност да не постигнем показателя за намаляване на бедността като цяло в срока, който сме си поставили. Подходът трябва да е системен, трябва да погледнем структурните причини за детската бедност. Неравенството, неравноправното разпределение на ресурсите е основен фактор за детската бедност и ако не се справим с тези структурни проблеми, ще решаваме проблемите на парче. Като е важно тук да не обвиняваме семействата, да е, не мерим всички с един аршин – да обръщаме внимание на спецификата. Повече от половината от държавите членки расте неравенството. Причините за това отчастите бяха засегнати от госпожа Зубер. Наистина, преразпределението, доходната политика, бедността нараства с 8,9% и една трета от бедните са заети. В Великобритания повече от 50% от бедните семейства имат някой и друг член, който работи. Но това не преодолява бедността. Докладът на ОИСР от 2013 година за неравенството констатира, че доходите падат, но главният проблем е, че системата на данъчни облегчения в по-малка степен защищава от изпадане под чертата на бедността. И най-сетне не сме се получили от най-добрите кои имат най-добри постижения, какъв е подходът им. Да, въздействието на кризата, ясно е. е. И в доклада на УНИЦЕФ и на Save the Children много е казано по този въпрос. Е, въздействието върху универсалните обществени услуги, това е, трябва да се има предвид. И също така това, че някои деца са изложени на по-голям риск от други в многодетните семейства, при самотни родители, непридружавани мигранти, бездомни деца, деца жертва на дискриминация, например, от ромски происход. И, и новия проблем за миграцията. А, а, родители, например, от Латвия напускат родината си, за да търсят работа в Европа и изоставят децата си у дома. И, и след всичко това, най-вече трябва да се подчертае необходимостта от политическа воля. Необходима е политическа воля за преодоляване на неравенството, бедността и детската бедност. И на този въпрос трябва да се отдаде по-голямо е, внимание в рамките на европейския семестър, по-конкретно да се реализира класацията по семестъра в тази връзка и наистина да се работи по изпълнение на препоръката. На второ място, подходът за борба с бедността следва да бъде системен. Трябва да видим как през целия жизнен цикъл да се обезпечава достатъчен доход. Трябва да се създаде европейски стандарт на прилично, достойно заплащане и заетост. И най- и след това преразпределението чрез една прогресивна данъчна система – достъп до обществените услуги, индивидуализирана подкрепа и социална грижа за преодоляване на детската бедност. И най-сетне апелирам към вас да участвате и да давате възможност на децата и младежите да се включат в процеса на преодоляване на собствената им бедност. Те трябва да станат политически дейци, така че гласът им да се чуе и у дома, и в Европа. Благодаря ви, госпожо Джонс. И накрая ще дам думата на последния ни оратор, господин Конин Лойтер от Солидар. Благодаря. Като единствен мъж докладчик за мен е голямо удоволствие да се включа в разискванията по тази тема. Е, тя не е все пак феминистка или феминизирана тема, трябва да, да сме наясно. Преди да се спра на някои политически аспекти, ето някои примери е, от дейността на Солидар по борбата с бедността. В Германия имаме е, организации, във Франция, в Великобритания, в Австрия. Това са организации, които не си губят времето с приказки, които действат на място, е, защото детската бедност е реалност не само в страните изпаднали в тежко економическо положение и наложили бюджетни ограничения, а и в страните, които се намират в сравнително добро економическо положение, напредничави, така да ги наречем, страни, като една Германия, например. Въпросът е от социално-политически характер, защото детската бедност е последния етап от процеса. Започва се с неравенство, преминава се през маргинализация, през обедняване на родителите и най-сетне от бедността на родителите най-вече страдат децата. Как да преодолеем това положение? Има политически решения, но преди всичко доставчиците на социални услуги, на образователни услуги, на социални грижи трябва да намерят начин да измъкнат децата от този капан, наистина капан на бедността. Ако питате специалисти, психолози, те ще ви кажат, че пропуснатото в най-ранната детска възраст, дори предучилищната възраст, не може да бъде наваксано или много трудно може да бъде наваксано в последствие. Ето защо въпросът за детската бедност не е въпрос единствено за влагане на средства в човешкия капитал, е, е, в духа на УНИЦЕФ, а е въпрос за спасяване на е, е, съдбата на всяко едно дете днес. Ние се борим за социална справедливост е, в Европа и по света и за нас определено е, най-големият проблем е заетостта в Европа. И вие, като членове на Комисията по заедостта на Европейския парламент, разговаряйки за Европейско дружество с ограничена отговорност или за командироването на работници в чужбина, вероятно винаги трябва да включвате въпроса за социалното въздействие, за последиците и това число върху децата от всички решения, които вземате по отношение на заетостта в Европа. Знаем, че положението е лошо, а, има какви ли не изобретения на работодателите, а, договори без ангази, а, гарантирана а, заетост, а, договори с ограничен срок на действие и какво ли не. Никой не се занимава повече с въпроса за съчетаването на семейния и професионалния живот. Това някак си вече е лукс, все по-малко и все по-трудно всъщност се намира работа, да не говорим за друго. Къде да се влагат средства за децата? Обикновено най-вече се говори за образованието. Аз се надявам вие да общувате с Комисията по образованието по тези въпроси. Да, добре е да се влагат средства в образованието, но нещата в края на краищата се оставят на преценката на държавите членки, които или не желаят, или не могат да направят необходимите разходи. Когато се съкръщават бюджетни разходи, образованието обикновено е чист разход, без каквато и да било приходна част, и така наречената тройка посяга първо на него. Да, трябва да намаляваме бедността, да, да намаляваме детската бедност, но практическите политически действия всъщност имат друг резултат. И това е благоприятна, плодородна почва за всякакви популистки настроения. Образованието трябва да започне отрано, да е, е, се гледа на него като на насъщна необходимост – а при това ние все още имаме образователни системи, които все още не осигуряват достъп е, на всички деца. Образованието е обществено благо и най-доброто капиталовложение за едно общество. И най-сетне, когато говорим за детската бедност, е, следва да обръщаме внимание на особеното положение, в което се намират децата на иммигрантите или децата иммигранти, е, които са още по-затруднени в намирането на достъп до жилищно осигуряване, социални услуги и, и образование. И аз в това отношение приветствам доклада на депутата Грисберг, защото той насочва вниманието именно към този най-крещящ пример за неравенство в Европа. Благодаря. Госпожа Елан, сега пристъпваме към изказвания на депутатите. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, преди всичко бих искала да отбележа, че всички трябва да подходим с крайна смиреност, когато говорим за бедността, след като нашите лични доходи тук са доста значими. Е, или пък да говорим за безработица, когато сме след най-привилегированите членове на нашите общества. Що се отнася до децата, това са децата на, от третото поколение от изграждането на Европа и процеса на глобализация и те се оказват жертва на тези процеси. Защото европейския градеж и е, глобализацията засяга целия техен контекст и подронва устои, които са крепели обществото от два века насам. Връщаме се в началото на 19 век, при условие на недопустима бедност, и тук, разбира се, нещата започват от родителите, които са затруднени да осигуряват на следващото поколение прилични условия на живот. Оттам се разрушават всички е, системи, които бавно и с търпение бяха изграждани от времето на Втората световна война насам, които бяха последвани от европеизацията и глобализацията. Да, госпожо председател, трябва да се борим с бедността, с бедността на децата, но не бива да допускаме грешки, не бива да смятаме последиците за причини и обратното. Единствено държавата може да управлява економиката по социално справедлив начин, вместо да се подчинява на идеологически догми, които я поставят на колене. В противен случай е, ще превърнем по-голяма част от обществото в жертва на съвременните економически и политически процеси и ще изгубим не едно поколение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожа Шойдорова. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да благодаря за е, изследването, посветено на инвестициите в децата. В тази връзка бе спомената Чешката република. Аз мятам, че това изследване е, е много ценно във вниманието, което обръща на групите в неравностойно положение и на образованието за тях. Тук преждеговорившата каза, че държавите членки са единствено компетентни в тази област. Аз смятам, че държавата разполага с финансов ресурс, но от друга страна, тя не може да отговаря до край за бедността. В Чешката република държавата се грижи за създаването на, на, на, на работни места и с подкрепата на Европейския съюз. Вярно е, че детската бедност е препятствие пред по-нататъчна житейска реализация – Данните сочат, че децата, е, израснали в неравностойно положение, по-рано отпадат е, и повече от тях отпадат от е, училище. И какво да ви кажа? Бедните деца стават бедни родители. Образованието, следователно, е от, е, от съществено е, значение. Има достатъчно констатации за това, че образованието способства за преодоляване на социалната уязвимост, както и на физическите е, увреждания. Какво е решението? Училищата, образователната система следва да подкрепя учениците, учащите се, е, за да завършат те своето образование и да могат е, по-успешно да се реализират на пазара на труда. И въпреки това, което се казва, че въпросът е прерогатива на държавите членки, Европейският съюз има инструментите, с които да участва в този процес. Благодаря. Госпожа Морвай, шокиращо е да чуем, че Днес, през 2015 година, в Европейския съюз се констатира сериозно нарастване на детската бедност. Съгласна съм че следва да насочи вниманието си и към причинно-следствената връзка. Вероятно самият Европейски съюз е сред причините. Бедността, сякаш бяхме свикнали да мислиме явление на третия свят, а сега я виждаме тук, у дома си, в Европа. Възможно ли е, че глобализацията и неолибералната идеология, отстояваща властта на банки, олигархи и, и економически елити, възможно ли е това именно да е причината за растящата в Европа бедност? Това число детската бедност. Не знам аз как бихме могли да разграничим, прочим, е, бедността по възраст. Ясно е, че бедността на децата започва от бедността на родителите, особено когато семейства са многодетни, от една страна, а от друга страна е, е, родителите са самотни. Въпреки, че в повечето случаи един родител ще жертва всичко за препитанието и възпитанието на, на децата си. Така че тук не можем да, да, да разграничим рязко бедността като цяло от детската бедност в частност. Ами аз не мога да си представя, че е, е, бедни деца е, се раждат на богати родители. Сега не знам, вие казахте за 40% детска бедност в Унгария. Това шокира. Е, много ми е интересно какви са източниците ви. Но пак може и да сте прави. И, и, и ето на, Унгария е държава членка на Европейския съюз от вече 10 години. Как е възможно да, да се шири такава бедност? Как е възможно да, да, да няма справедливо заплащане, справедлива заетост? Впрочем, като говорим за е, справедливо е, заплащане в Унгария, в. Е, е, един е, завод, е, монтажен завод, работник получава 200-250 евро на месец, а една медицинска сестра на три смени, да кажем, получава 350. Какво да, какво да каже човек на, на унгарските родители, които мило и драго ще дадат за децата си, но откъде да го вземат? Трябва да се насочим към корена на проблема – Вчера по време на едно изслушване зададох въпроса на едни родители от Унгария. Пита ги, защо сте бедни? И какво ми отговориха? Не, не, шокиращата, нелоялна, неравноправна практика на банките маса, маса, маса хора а, са поставени при такива кредитни условия в Унгария, а, че са принудени да плащат а, три пъти повече от, а, от главницата, която са ползвали по кредит. А, ето на. Да видим какви са причините за бедността. И, и определено ще ви отговорят, немалко от тях, че банките са ги ограбили, лишили са ги от средства за препитание. Благодаря. Госпожа Ситманска има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за възможността да обсъдим е, тези въпроси. Благодаря на нашите уважавани е, докладчици. Много се каза вече тук за причините за бедността и за последиците от нея, но бедността не е само материална, е, парична, бедност. Е, децата, е, е, растящи в бедност, са лишени от добро образование, здравеопазване, подслон и, за съжаление, нерядко стават жертва на насилие, в това число сексуално насилие. В Словакия 12 годишни момичета са пратени на улицата да заработват като проститутки. И тук данните, които чухме е, за Словакия, все пак е, около 20% е, се, се движи относителният дял на децата изложени на, на риск от бедност. И, и наистина, държавите членки са компетентни да приемат политически решения, но, но и ние тук можем да съдействаме на държавите членки, за да се е, преодолее е, бедността. И е, трябва да се подпомага цялото семейство. Трябва да се осигури на родителите висококачествена заетост, социални услуги. В Словакия имаме проблеми за условията на, на заплащане. Всъщност, регистрираната работна заплата е, е минималната, върху нея се изчисляват социалните пенсионните вноски, останалата част се изплаща безочетно и нерегламентирано, което в край края ще ощетява работещия. След това условията на заетостта трябва да бъдат такива, че да дават възможност за отглеждане на децата. Вчера пак чухме, че Словакия е сред страните, в които родителите фактически нямат никаква възможност да е, отглеждат децата си и също време да, да работят е, след две годишната им възраст. и, и, и помощта, грижите трябва да бъдат целеви. Ако става въпрос за някакви парични помощи, оказва се, че парите рядко стигат до децата. Образованието е, е от решаващо значение за бъдещето на децата. Знаем, че израснали в неравностойно положение те много по-трудно се реализират и в образователната система, и, и по-късно на пазара на труда. Поначало трябва да говорим за всеобхватна политика на, на социална подкрепа, на социални грижи. Впрочем, както за хората с увреждания, така и за социално слабите по економически причини и разбира се за децата. И тук вече е, можем да мислим за е, правилното разпределение на, на, на времето на, на, на детето между е, учене и а, а, игра, а, спортни а, прояви, пътувания, А, а, е, и знаете, отдихът на детето трябва в същото време да бъде образователно наситен, а, за да се осигури една приемственост между усилията на образователната система и влиянието на семейството. Благодаря. Благодаря, госпожа Тум. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам възможност да взема участие в тази важна дискуса, дискусия. Не можем да пренебрегнем а, потискащите статистики, свързани с бедността сред децата. 10% от децата през 2012 са живели в абсолютна бедност. Да не говорим, че когато се отбелязва успех, той е на много висока цена. Европейските договори създават рамка за по-добро сътрудничество, свързано с зачитане правата на децата, трябва да се окаже политически натиск върху комисията и държавите членки, така че да започнат наистина да сътрудничат по такъв начин, че да работят в интерес на децата и това сътрудничество може да включва въвеждането на минимални социални стандарти за децата във всички държави членки. И разбира се, Европейския съюз като цяло трябва да даде също своя принос. Благодаря ви. Следващия оратор. Когато говорим за бедността сред децата, говорим и всъщност за бедността ам, на родителите им. Много е важно точно тук да се говори за тази тема. Не подценявайте господин Юнкер. Той ме а, увери, че ще подкрепи политика, свързана с а, оказване подкрепа на семействата в децата. Когато говорим за бедността на родителите, говорим за нещо, което продължава вече поколения наред. Говорим е, за неуспешното прилагане на политиките не за последните 10, а за последните 50 години. Имаме принципен проблем, когато говорим за бедността сред децата или бедността на техните родители, трябва да сме наясно, че тези теми, когато ги обсъждаме сега, имат нужда от период от 10 години, за да можем да берем плодовете от нашия труд. Ние нямаме 10 години разположение, ами 4 или 5 най-много. Трябва да заложим една по-широка основа, да не говорим само за образование, за семейството и политиките свързани с тях. Трябва а, да се погрижим за това нито един закон да не бъде одобряван, ако децата или техните родители по някакъв начин могат да бъдат ощетени от тези закони. Препоръките, които са изготвени, могат да бъдат предоставяне на държавите членки. Защо да не го направим? Този континент трябва да стане много по-дружелюбен. Няма защо да се страхувам от глобализацията. По този начин можем да създадем само една по-широка основа, която може да защити идните поколения от изпадане в бедност. Благодаря, госпожа Штайнбрук. Благодаря на нашите гости. Предоставихте ни информация, с която вече разполагаме, но все пак внесохте и някои нови насоки, представихте някои допълнителни подробности. Това е много важно, защото когато говорим за бедност сред децата, говорим за ресурсите, от които има нужда Европа за, за, своето, бъде, за своето бъдеще. Това е тема също, която трябва да бъде обсъдена подробно. Социалното въздействие на ем, всички закони, които ние гласуваме и тук в комисията и в парламента, трябва да бъде взето предвид дали те е, оказват някакво въздействие върху децата. Това е много важно. Особено когато говорим а, за теми като бедността, трябва да ам, работим съвместно с другите политически групи. Социал-демократите по време на изслушването на комисаря а, пре, предложиха да има гаранции за децата, така както има гаранции за младежите. Въпросът ми към нашите гости е според вас, кои са най-важните елементи, които можем да включим в една такава гаранция за децата. Относно образованието и значението му за справяне с бедността и поставяне на всички граждани при равни условия. Да няма, например, такси за детските градини или такси за университетите, да има безплатен достъп до образованието. Това е много важен елемент за справяне с бедността. Така че държавите членки да бъдат насърчени да предприемат такива стъпки. Благодаря, господин Мартан. Merci, madame le président. Euh, Благодаря, госпожо председател. Говорим за бедността сред децата, но трябва да кажем, че вече се усещат сериозно последиците от економите, които, които се правят вече от 10 години. Коланът се затяга все повече. Е, представителите на някои НПО се изразяват доста популистски Ам, позовават се на някои ам, крайно десни течения. Говори се така, сякаш а, а, бедността сред децата е непреодолима и за това, че децата, и за това, че родителите едва ли не а, не успяват да изпълняват своите задължения към децата. в миналото условията за живот са били много трудни. И ако нещата не са се променили, а, моите деца и до сега щяха да са без образование. Искам да кажа, че бедността не е нещо фатално. Бедността не е нещо, което не може да се преодолее. Трябва да се предвиждат повече социални услуги, да се използват възможностите на национално ниво, Беше казано тук нещо и за децата, които произхождат от бедни семейства и семейства с миграционен происход. Мигрантите и техните деца всъщност падат първи жертва на икономите, които се провеждат. Благодаря ви. Следващия оратор и аз се благодаря за изслушването, което сте организирали. То е много важно и е добре, че днес имаме възможност надълго и на широко да обсъдим тази тема. Много колеги казаха редица важни неща. Аз самия съм баща на две деца. Ще споделя своето лично мнение на човек, който е от регион в Германия, който прави много за децата не говорим а, само за предоставянето на средства, защото не парите единствено а, могат да решат проблемите няма толкова много голямо значение дали е, родителите изкарват много или малко пари, е, дали имат по-големи възможности или не. Родителите знаят, че те трябва да се грижат за децата си. В региона, в от който произхождам аз, има много, е, има много семейства, в които де, е, първият член семейство, който става най-рано е детето и тръгва на училище. Трябва а, да апелираме към семействата, към родителите да поемат а, своите отговорности. Господин, а, госпожа Шайнбро каза нещо, което е правилно и то е свързано с детските градини, децата да могат безплатно да пребивават там през деня, докато родителите работят. Въпреки това в нашия регион имаме проблем с равните възможности. Дори в една богата Германия има проблеми но а, при нас а, бедността сред децата се дефинира по друг начин, отколкото на други места. Най-важното за децата е образованието. Това съм го изпитал и сам на гърба си. Те трябва да имат достъп до образованието, независимо дали идват от заможни или бедни семейства. Благодаря, господин Краснодевски. Я не бъде мовил о обуствие Извинявайте, но аз няма да говоря за бедността сред децата. Свои родини. Tylko chyba пан mówił о погромах в, w Искам а, да кажа нещо за погромите в Полша през 19 век. През 19 век не е имало независима Полша. Това, което вие споменахте, е може би погром на сегашната територия на Украина или Русия. Това е бил руско-украински проблем. За нас е важно да не на... бъркаме историята по такъв начин. Zuber, to, uh, uh, say... Госпожа Зубер, искате ли да кажете няколко думи, за да приключим дискусията? Моля, имате думата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 Мисля, че до 4.30 ще обсъждаме, така че има възможност за даване на въпроси. Разбира се, ако искате да зададете въпрос, могат да ви дадат бърз отговор, но все пак имаме още оратори в списъка. Добре. Съгласна съм. Беше засегната една много основна тема от ораторите, свързана с разпределянето на богатството, възнагражденията и така нататък. Днес сме изправени пред един проблем, пред който не можем да останем безучастни. От друга страна има лица, които са се обогатили Европейският съюз създава от една страна законодателство, което не дава възможност на държавите членки да провеждат своите социални политики, защото трябва да извършват економии, така както е в моята страна. това е абсурдно. Да речем, лихвите върху дълговете са много повече, отколкото разходите за цялата система на здравеопазването. Да, когато говорим за препоръките от европейския семестър е едно, но някои от вас казаха нещо с което се объркам, От една страна трябва да се ам, спазват всички правила, от друга страна да се запази нивото на възнагражденията, да се дадат равни възможности на всички. В моя доклад се поставят два основни въпроса. Те са свързани с следното детските помощи, гаранциите за децата, трябва ли те да имат универсален характер, да има универсална помощ за децата, независимо от дохода на родителите, дали трябва да, това да е право което да се отрежа на децата и трябва ли да има показатели за измерване бедността на децата. В Евростат има показатели, които се използват обичайно. Кои са показателите, които като цяло могат да измерят бедността сред децата? Могат ли и други и други елементи да бъдат включени в тези показатели? Благодаря ви. Всички имате по две минути, за да може да отговорите на въпроси на госпожа Зубер или ако искате да отговорите на други въпроси, зададени от ораторите. Първо, госпожа Хайнсуърт от Еврочел. Thank you very much, Madam Chair. Um, very interesting debate. It is fundamentally important that this is an този дебат е много важен. Европейския съюз се занимава с въпрос, с който се занимават и държавите членки на регионално и местно ниво. Но как се спазват правата на децата е въпрос, който е много важен. Както беше казано, бедността сред децата е свързана с бедността сред възрастните. Трябва да се види в каква среда растат е, децата, имат ли достъп до образование, каква е тяхната социална среда. Трябва да се е, говори тук от гледна точка на правата на децата. Относно детските гаранции, има препоръки. Ако бъдат изпълнени тези препоръки, нещата ще се променят значително за децата. Това са препоръките на Европейската комисия. Благодаря. Госпожа Чен от УНИЦЕФ. I like to give the floor... Искам да дам думата на Доменик Джи... Ричардсън, който е мой колега от УНИЦЕФ. Относно показателите, искам да кажа, че добре е да има показатели, които да измерват бедността сред децата. Има статистика от 2009 и 2014. Евростат трябва да накара държавите членки да използват и да прилагат показателите, свързани с бедността сред децата. Госпожа Смоленски от Save the Children. Нашата Мога само да подкрепя изказалите се преди мен и да кажа, че подкрепяме препоръките на Европейската комисия. Първият стълб е достъп до ресурсите, т.е. подкрепят семействата и родителите. Второ, предоставяне на качествени услуги в областта на образованието, жилищното настаняване, здравеопазването и така нататък. Трябва да се овластят децата и да се подкрепят. Необходимо е да има целева помощ за най-уязвимите и тези, които са в неравностойно положение трябва да се противодейства на стигматизацията. Освен това, необходимо е да има основните показатели за бедността сред децата. Може да има и други допълнителни показатели, които не са когнитивни да речем да се вземат предвид и други дейности, свързани с свободното време, отдиха и така нататък. Може да има и допълнителни показатели, свързани с качеството на образованието, официално и неофициално образование, да се е, вземе предвид и достъпа до качествените услуги и резултатите. Показателите могат да бъдат създадени и подбирани а, с активното участие на децата. Благодаря госпожа Джонс от а, мрежата за справяне с бедността сред децата. Бедността сред децата и в семейството като цяло е много важен въпрос. И необходим е системен подход за намаляване на бедността. Ако се фокусираме само върху родителите, няма да можем да се справим с бедността сред децата. Когато говорим за бедността сред децата, трябва да говорим и за благоденствието на децата. Как а, да могат децата да живеят при добри условия? трябва а, да се предприемат такива мерки, а, които да отговарят а, на потребностите на децата. Относно гаранциите, това е интересна идея, но трябва да ви предупредя, че не трябва да се бърза. Трябва да има интегриран подход. Разполагаме с тези прекрасни препоръки, които подкрепяме всички. Обхванати са темите за социалната подкрепа, достъпа до услуги, образование, жилищното настаняване и така нататък. Това трябва да е един пакет. Не може да има само една мярка, която да се прилага. Трябва да има интегриран подход. Сега представителя на Солидар, благодаря. Е, има ясно съгласие тук, че въпросът е много важен. Дали имаме нужда от една стратегия или от различни по вид стратегии. Ако не продължим с стратегията Европа 2020, тогава се разпръскваме в различни програми. Тогава се губи въздействието. И ам, се отдалечаваме от европейския проект, свързан с интеграцията. Трябва да има проект, който да е свързан с политическите институции. Трябва да се разграничим от радикализма и популизма, които ам, всъщност пречат на по-нататъчната европейска интеграция. Необходимо е да се инвестира в образованието, както вече беше казано. Необходимо е да има и социални образователни услуги. Можем да вземем пример от една от организациите, които са в нашата организация. Има около 5000 доброволци, които работят за нея. Необходимо е да има социално ангажирани хора, които да подпомагат. Um Разбира се, всеки може и да изрази критика. Не трябва да се, оправ... да се търси оправдание за това, че трябва да се поема отговорност. Благодаря ви, представителя на УНИЦЕФ има думата. Благодаря ви. Бедността сред децата не е нещо ново. Това е проблем на едно цяло поколение – това е проблем от 30 години. Необходими са реформи, свързани с семействата. Е, родителите поемат отговорност за своите деца. Децата не избират къде да се родят. По-скоро не само родителят се грижи за детето си, ами общността и обществото също поемат ам, отговорност. Има страни, в които има много успешни политики, свързани с децата. Те имат универсални системи за грижи за детето, но те не са изцяло безплатни. Необходимо е да мислим а, малко по-комплексно трябва да ам, внимаваме, защото нещата, които правим, могат да имат ам, обратен резултат на този, който целим. По отношение на училищата, въпросът е много важен всеки 3 е, от 5 евро се разходват е, за образование. Едва ли не това се превръща в бизнес. Трябва много добре да помислим по тази тема. Трябва да подготвяме децата за училищата и училищата да бъдат подготвени за децата, които приемат. Относно показателите, те са много важни. Трябва да се прекъсне този цикъл на ам, бедност, неравенство. И трябва да има интегрирани услуги, да се оказва подкрепа на децата, които са в неравностойно положение, да им се дава достъп до образование. Подкрепям колегите, които казаха, че Благоденствието е една холистична мярка и тя е много важна. Благодаря ви. Благодаря ви за вашите изказвания. Със сигурност тази тема ще продължава да бъде предмет на дискусии в нашата комисия. Преминаваме към точка 10, свързана с, семейния бизнес в Европа. Това е проекто установище. Ще дам думата на докладчика господин Краснодепски. Имате думата. Dziękuję bardzo, пани przewodnicząca. Благодаря, госпожо председател. Както и вие казахте, става дума за становище, Знаете, че винаги сме ограничени от към брой на знаците, така че и аз трябваше да сведа своите усилия до най-важните въпроси и теми. Вероятно колегите ще ме подпомогнат с изменения. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Отново казвам, беше много трудно да включа всички бележки в едно такова ограничено пространство. Аз съм учен и съм свикнал да не ме ограничават, когато пиша. Какво в крайна сметка включваме в това становище? Подчертаваме колко е важен семейния бизнес. Това се разбира от само себе си. Взимаме повод от всички конкретни казуси с семейни фирми Казусите показват, че семейните предприятия следват система от ценности, която прозира всеки ден в дейността на тези предприятия. Всички ние смятаме, че тези ценности трябва да бъдат поощрявани, като например отдаденост към местната общност, в която работи фирмата, Знаете за традицията, която наричаме почтения търговец и така нататък. На следващо място обръщаме внимание на факта, че още няма ясно определение на това какво е семейен бизнес. Естествено има разлика в различните държави членки, но трябва поне да направим опит за някакво определение. Само тогава ще можем да събираме информация за подобни предприятия. Трябва да поговорим малко за необходимостта от образование и обучение. Семейните предприятия често имат затруднения с прехвърлянето на собствеността по наследство. Много е важно да не забравяме, освен това, че става дума за изключително специфични предприятия. И в ситуация на економическа криза, те са в изключително неизгодно положение. Очакваме конкретни действия от председателя на комисията господин Юнкер. Бихме желали той да вземе предвид е, конкретните нужди на семейните предприятия, защото те са изключително важен стълб на европейската економика във всяка една държава членка. И накрая, но не на последно място по значение, коментираме Е, казуса, е, известен като LuxLeaks, комисията трябва да направи необходимото, за да се гарантира равнопоставеност е, на третирането на мултинационалните компании и семейните предприятия. В последния параграф на становището говорим, че има много държави, в които семейните предприятия просто са били е, унищожени след 1945 година. Е, и съответно предприемачеството в семейството вече не съществува. Е, с оглед на това трябват конкретни мерки. В други страни обаче, които са по-съвременни в това отношение, се отделят инвестиции е, много често тези инвестиции обаче отиват най-вече за мултинационалните компании. Нека да зачитаме принципите на конкуренцията. По силата на принципите на лоялната конкуренция, ние трябва да създадем възможност за развитие и на семейните предприятия. И ако трябва да завърша с един личен коментар, не е приемливо е, семейните предприятия да плащат данъците си, и то в пълна степен. и да им се създават проблеми за най-малките данъчни неуредици, а мултинационалните компании да правят каквото си искат и да се измъкват безнаказано. Много често знаете, че когато говорим за неплащане на данъци, е, са замесени мултинационални компании. Естествено ще работим по измененията на колегите и аз очаквам с нетърпение да чуя какво смятат докладчиците в Сянка и другите колеги. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кошловска Раевич, вие сте представител на групата на НП, тъй като докладчика в Сянка отсъства. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Язловецка е докладчик в сянка, но тя отсъства. Наложи се да отсъства. От нейно име бих искала да поздравя докладчика за обективното становище. Благодаря му и за това, че то организира среща, на която обсъдихме становището. Обедена съм, че всички колеги ще продължат да работят в дух на сътрудничество. Семейните предприятия са част от нашите традиции. Те защитават определени ценности, които не трябва да изпускаме от поглед. Нека да не забравяме освен това, че има и някои принципи, например принципа на економическа равнопоставеност, лоялност равно, равнопоставеност, които е, трябва да бъдат е, зачитани. Е, понякога трябва да се подпомагат семейните предприятия, особено в тежки времена като настоящите. Аз ще внеса изменения в това отношение. През 2009 година един доклад на комисията показа, че в много държави членки самонаетите лица и компаниите, които те създават, да се разглеждат като семейни предприятия. Въздействието на едно семейно дружество върху самото семейство е много голямо. На лице е и проблема с е, унаследяването и прехвърлянето на активите към следващото поколение. По този аспект мисля, че можем да положим малко повече усилия и може да се наложи да внесе изменения. Благодаря. Докладчик Кавсянко от името на социалистите, господин Бенифи. Бенифей. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на автора за този първи проект на текст. Ние искаме да работим в дух на сътрудничество. Настоящото становище представлява една добра възможност да създадем документ, е, който трябва да допринесе за е, придобиването на повече информация за състоянието на тези семейни предприятия, тъй като на тях се пада голяма част от БВП в Европа. Трябва да говорим за различните аспекти на това, какво означава да имаш семейен бизнес, е, как се поддържа устойчивостта на един такъв е, бизнес е, модел, този вид семейни предприятия, знаете, че не винаги съответства на принципите на дългосрочния растеж. Всички имаме за цел да подкрепим семейния бизнес. Ще кажа няколко думи. Е, да се надявам, че моята позиция ще даде повод за размисъл. Справо докладчика говори за определението на семейните предприятия. Мисля, че е време да се помисли за нещо ново тук. Работата на работната група, посветена на определението, беше извършена още през 2009 година. Защо има нужда от ново определение? Първо, защото критериите за това какво е, е системно предприятие не са ясно очертани. Не е най-важно това кой е главният акционер, кой взима решенията. Къде е собствеността? Според мен най-важен е размера. Семейните предприятия са толкова разнородни, че някои от тях може да са свързани с транспорт от Икея, други с правенето на салами в центъра на Рим. Бизнес сектора трябва да получи малко по-голямо внимание от наша страна е, и има нужда от по-добра регулация. Семейните компании играят важна роля в е, живота на местните общности. Това се споменава и в е, доклада в комисията ИТРЕ. В тази връзка ние включваме няколко думи за това колко са важни стандартите на корпоративна социална отговорност, както и това да има гаранция за участието на различните акционери в семейните предприятия. И накрая трябва да се вземе предвид и географския фактор – Данните показват, че в различните държави броя на семейните предприятия се отличава има различни социоекономически условия и условия за съществуването на този бизнес и този фактор трябва да се вземе предвид. Благодаря. Рената Вебер от АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че Европейския парламент има категорични правила относно докладите по собствена инициатива, относно дължината на докладите, становищата, на различните комисии. В същото време, обаче, е, момента е изключително важен. Нашия принос е, от гледна точка на заетостта представлява е, опит да се създава по-добро законодателство в тази област. Нямам съмнение, че в края на процеса на работа по това становище. То ще се промени и самия доклад е, много ще се промени. Искам да поздравя докладчика за проекта на текста. Искам да му благодаря за това, че е готов да работи с всички докладчици в сянка и е готов да прояви откритост към нашите предложения. Най-важният аспект тук, вероятно, е определението на това какво е семейно предприятие. В държавите членки има различни традиции и има твърде много определения. Ето защо бих искала да внеса изменение, в което да се поиска от комисията да създаде списък с общи показатели, по силата на които една фирма да се определи като семейен бизнес. Много е важно да имаме по-добри статистически данни и да знаем по-добре каква е ролята в економиката на ЕСА на тези семейни предприятия и каква е тяхната роля за заетостта. Групата на АЛДЕ проявява голям интерес към равенството на половете в семейните предприятия. Ето защо ще имаме изменения и в тази връзка. Искаме освен това да има едно гише за предприемачите жени, като тук трябва да се включи и грижа за децата на тези жени, които искат да работят активно в семейните предприятия. Важно е да се обърне внимание и на прехвърлянето на собствеността и унаследяването в рамките на семейната фирма. И още нещо много важно. Ако искаме семейните предприятия да продължат да се развиват и да играят активна, динамична роля в економиката на Европейския съюз, би следвало да обърнем малко по-голямо внимание на нашето законодателство. Ето защо ще отправим препоръка към комисията и държавите членки да упростят и консолидират законодателството, свързано с семейните предприятия. Трябва да отправим покана и към сектора на образованието. Защото ако искаме предприемачите да са по-активни, трябва да им помогнем още от най-ранна детска възраст, от началното училище, да развиват своите умения. Аз съм убедена, че заедно ще сътворим едно много добро становище и в крайна сметка доклад и да се надяваме, че ще подпомогнем тази публична политика, която е изключително важна и необходима. Благодаря. Следващия оратор, господин Силикиотис. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Отлична работа. Ако прочетете текста, ще видите, че неговите позиции са пределно ясни. И ето защо всяка една политическа група в парламента може да даде своята позиция. Групата на Обединената левица не приема част от тезите в този текст, особено когато става дума за включването на курсове по предприемачество в учебните програми. Ние смятаме като група, че е, училището не трябва да е обвързано с пазарната економика. Училището трябва да е демократично, да е за всички граждани. В него младите хора, децата, трябва да могат да чувстват, че детството е най-креативния и най-щастливия момент от живота. Економическия дървинизъм не трябва да получава място в училището. В други места от становището също могат да се внесат подобрения. Съгласен съм с колегата, която преди малко каза, че има много големи разлики между държавите членки. Ние смятаме, че семейните предприятия, подобно на други предприятия, трябва да бъдат разделени на микропредприятия, малки и средни предприятия и големи предприятия. Трябва да се обърне специално внимание на предприятията и дружествата, които имат не повече от 5 служители. Повечето от тези компании са семейни предприятия и би следвало да се опитаме да улесним техния достъп до кредитиране. Освен това, мисля, че трябва да има прогресивно данъчно облагане за тях. От друга страна трябва да кажа, че приветстваме някои други аспекти от текста. Например, трябва да се подкрепят МСП с оглед на кризата. Смятаме, че ако го направим, ще защитим работните места и ще създадем нови работни места. Добре известен факт е, че повечето от работните места се създават от МСП и семейните предприятия са част от малките и средните предприятия. Това са моите бележки и естествено ще ги видите отразени и в моите изменения. Надявам се, че ще работим в дух на конструктивизъм, за да можем да създадем един добър текст. Благодаря, ще дам думата на Татьяна Жданока от Зелените. Благодаря. Позволете ми на първо място да поздравя господин Краснодепски, да му благодаря за сътрудничеството. Аз участвах в първия разговор по това становище. Ние внесохме своите изменения преди вакансията. Ще кажа няколко думи за измененията. Имам и въпрос към господин Краснодемски. Виждам, че има разлика между вашия текст и това, което говорехте в началото. Става дума за мултинационалните компании, за малките компании и за географската ограниченост. Вашия текст казва, че трябва да се обърне внимание на комисията, че трябва би трябвало да третира еднакво малките предприятия, семейните предприятия и мултинационалните компании. Нашето мнение е малко по-различно. Защо? И какво казваме? Обръщаме внимание на комисията, че равнопоставеното третиране не е нещо добро, това е, е грубо предаване на текста, защото мултинационалните компании често е, получават преференциално третиране и е, избягват е, и не си плащат е, данъците. Ще внесем е, конкретен текст. Е, не сме такива големи оптимисти, когато се говори за семейните предприятия. Не винаги те са успешни. Ето защо в една преамбилна точка искаме да се каже следното. Понякога семейните предприятия се отличават от другите видове корпорации в някои аспекти. Това е нашето предложение. Естествено, знаем, че няма ясно определение, все още чакаме да се появи такова определение. Съгласни сме с предложението на Рената и на либералите. Трябва да се внесат някои конкретни критерии, за да може една фирма да попадне в категорията семейно предприятие. Дава се определение на семейство. Ние сме внесли едно изменение. Там се казва, че когато се работи за определение, комисията трябва да отчита многообразието в европейските държави и да се гарантира, че няма да има дискриминация на различните форми на семейство. По-нататък. Внесохме изменение към параграф 2. Там говорите за малки и средни предприятия. Опитваме се да обясним че е важно да се постави ударението върху въпроси като данъчната справедливост, достъпа до кредитиране, засилването на социалната защита, различните видове структури. Подчертаваме, че ако се осигури по-голяма подкрепа, например в областта на здравеопазването, ще има положително въздействие е, върху е, създаването на работни места. Говорим за кръговата економика, за запазването на работни места и така нататък. Така че ние предлагаме този параграф да стане малко по-кръсноречив, Разбирам, че доста сте ограничен от към пространство. Ще положим всички усилия, за да може вашето становище да бъде по-изразително и по-точно. Благодаря и един, една минута по-скоро за господин Герике. Майкро. Майкро. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на колегата Еля Кразоленски за прекрасното становище, което е свързано с семейните предприятия в Европа. Имахме много добро сътрудничество до сега. Ще спомена някои неща, които са важни според, според мен в това становище. Да има европейско измерение на определението почтен търговец. Този идеал предпоставя доброто ръководене на едно предприятие. Почтеността в търговията трябва да се превърне в символ. От друга страна, данък върху наследството. Това не е въпрос, който трябва да се вземем на европейско ниво. При прехвърлянето на предприятието на следващото поколение не трябва да се отнема от инерцията на предприятието. Необходимо е предприятията от семента тип да бъдат облегчени от някои от бюрократичните товари. Благодаря госпожа Морвай за една минута. Госпожа Морвай. Е, това становище относно семейния бизнес е, би било, да говор... Е, би било добре да говори за цялостното положение, а не само за е, положението в бившите комунистически държави. Нека да кажа няколко думи обаче за източна Европа. По време на комунистически режим или държавния социализъм, както ви харесва, е, създаването на работни места беше е, отдадено на големи държавни предприятия. И след така наречения политически преход се появи нещо подобно. Мултинационалните компании навлязоха в Унгария, създадоха фабрики за сглобяване на, на различни продукти и нещата не се промениха. Правителствата трябва да разберат, че когато се създава работно място, когато едно семейство създаде екологично земеделско стопанство, работи заедно с децата си в това стопанство, произвежда екологично чисто сирене и така нататък. Точно този вид предприятия трябва да бъдат подкрепени, а не мултинационалните компании. Малките предприятия създават работни места, е, те водят един достоен живот и работят за устойчивостта на обществата. Ако се създаде една средна класа възоснова на такива предприятия, ще има по-малко корупция, защото хората няма да зависят толкова от държавата и от мултинационалните компании. Благодаря толкова от мен и сега за заключение господин Краснодемски. Благодаря за тези толкова интересни бележки. Всеки път, когато говорим за семейни предприятия, си спомняме написаното от е, Томас Ман или от Макс Вебер. Е, не всички познават Болеслав Пруст, полски автор. Много често възниква проблема с това кой ще унаследи компанията, кой от следващото поколение. И втория голям проблем определението за семейни предприятия. За момента, например, е, определението е твърде широко. Volkswagen, например, е, по дефиниция е семейно предприятие. От друга страна, имаме още един проблем. Всички семейни предприятия искат да се разрастват, е, да предават на следващото поколение бизнеса, традициите ще имаме проблем с определението на семейно предприятие. По отношение на различните типове образование и гражданско образование, малко се знанах от казаното от колегата от Обединената левица. Защо да няма предприемачество в образованието, което се предоставя от държавата? Има хора, които искат да са инициативни, е, съзидателни, да станат предприемачи. Спомням си, когато бях по-млад в Полша, имаше колеги, които искаха да създадат фирма, но това беше невъзможно. Може държавното образование да включва и елементи на предприемачество. По отношение на равнопоставеността, онова, което каза колегата от Зелените, да, малките семейните предприятия не са третирани равнопоставено. И причините за това са много. Знам, че положението в Германия е малко по-различно. Там малките и средните предприятия са в цветущо състояние. В други страни обаче положението не е такова и аз мисля, че трябва да не забравяме, че в Европейския съюз имаме големи различия, нашата история е била различна. Много често на семейните предприятия не се е давала възможност да процъфтяват и ето защо положението трябва да се промени. Като цяло, мисля, че вашите бележки ще помогнат за създаването на един по-добър текст. Е, отново казвам, аз съм учен и съм свикнал с различни становища. Ще положа всички усилия и ще включа вашите бележки в моя текст. Благодаря, господин Демски, Крайния срок за внасяне на измененията 14 април 12 часа на обяд. Секретарията ще информира колегите за промените в текста на становището. Ще ви даде и информация относно внасянето на измененията. Планираме да приемем становището на 7 май. И така, 11-та точка от дневния ред годишни доклади относно субсидиарността и пропорционността, доклади за 2012 и 2013 година. Имаме първо разглеждане на проектостановището. Давам думата на докладчика госпожа Хелга Стиванс. Thank you, Chairman. Uh, good afternoon. Благодаря, господин председател. Колеги, аз съм докладчица по темата. Давам си сметка, че все още сме на етапа на проекта. Е, на становище, което нашата комисия дава на правната. Тази Опитахме се да е, набележим някои препоръки за е, проекто текст на резолюция. Сега бих искала да ви дам обща представа докъде сме стигнали. Субсидиарността и пропорционалността е главен принцип за моята партия, а и за групата на европейските консерватори и реформисти. Това е важен принцип, на който ние държим. Приветстваме активното участие на националните парламенти, но бихме искали преди всичко да подчертаем значимостта на областните събрания, особено у нези, които имат законодателни правомощия и бихме искали да ги призовем да се включат по-активно в системата за ранно предупреждение е, по целесъобразност. Така, например, фламандският парламент е характерен пример за такъв провинциален парламент с законодателни правомощия и той, той, той важен, бихме казали, образец е, с дейността си. Е, призоваваме комисията комисията системно е, да прави оценки на въздействието и да отдръща внимание на предварителните оценки на въздействието на Европейския парламент. И на последно място смятаме, че принципът малкото първо е съществен елемент, неразделна част от целия политически процес. В това число за растеж и заетост и за намаляване на цената на нормативната уредба за стопанските дейци. Ето това са първите ми така бележки по проекта. Е, с удоволствие ще изслушам вашите е, бележки и ще ги отчета. А след това в е, след великденските празници ще заседаваме с докладчиците в сянка. Сега докладчиците в сянка, първо НП, благодаря, госпожо председател, колеги. Много благодаря на колегата за това, което е изготвил до сега. Становището е изключително важно и е представя интерес за всички политически фракции. Въпросът за субсидиарността и пропорционалността. Ta opinia wymaga kilku uzupełnień i poprawek. What's the problem? Yeah? Okay, should I repeat? Now it's okay. Имаме технически проблем. Един момент. А бих искала само да повторя, казва ораторката, че високо ценя до сега извършената работа, но докладът трябва да бъде допълнен. някои отношения, особено що се отнася до принципа на субсидиарност, принципа на пропорционалност. Да, това разбира се са важни принципи, но следва да се взема предвид и становището на Европейската комисия. Става дума в край на кращата за политически диалог, който може да се окаже особено полезен благодарение на системата на така наречените жълти картони, е, които могат да вдигат националните парламенти. Това е, може да стане чрез е, по-чести срещи между Европейския парламент и националните парламенти от една страна и представители на комисията от друга – Така ще се опознаем е, по-добре е, различните страни в този процес, а и ще опознаем по-добре самата материя е, на пропорционалността и субсидиарността. Един от проблемите, който често възниква при такива разисквания, е за разнородните тълкувания, които дават на тези понятия различните законодателни органи. Ето защо от 2012 година насам комисията задълбочава разговора именно за усъвършенстване на определенията на тези понятия. Разработени са критерии, които са задължителни за спазване от институциите. Е, но все така продължават да, да се чуват противоречиви е, мнения, е, дължащи се на едно нееднообразно разбиране на тези принципи. И нещо друго, което все още не е споменато в становището и което следва да се обмисли, е ролята на националните парламенти – и, и как самите те прилагат принципите на субсидиарност и е, пропорционалност. През 2012 година близо 500 от 600-те общо доклада е, насочваха изключително вниманието към законодателството, докато тук е, в парламента ние работим по редица незаконодателни текстове, незаконодателни доклади, които също трябва е, да бъдат гледани от гледната точка на пропорционалността и субсидиарността, тъй като те могат да прераснат в законодателни актове. В становището категорично се акцентира въпроса за така наречените жълти картони. На 2000... Знаете за първия случай на жълт картон Комисията обаче счете, че принципа на субсидиарност не е нарушен. В точка 4 се казва, че комисията не призна този факт и различните видове трудности. През 2013 година се появи нов жълт картон. Комисията обаче пак не прие е, това виждане. Предложи, е, продължи се по-скоро, извинете, с е, работата и е, се създаде предложението за Европейска прокуратура. Всичко това показва, че трябва да се е, види как действа системата. И накрая един коментар по точка 5. Говори се за принципа първо най-малкото. Е, на полски казваме нещо от типа на мисли глобално, действа и локално. би трябвало да преканем хората да действат с оглед на ресурсите, с които разполагат на място, но да не забравят, че трябва да работят за благото на целия свят. Много е важно на местна почва да се използва пълния потенциал на населението. Глобализацията е нужна, но в същото време трябва да се разсъждава и локално. Благодаря. Благодаря. Сега Юта Штайнрук, която представя социалистите. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Регнер има много важна среща и за това не може да бъде тук. Тя благодари на докладчицата за изготвеното становище, което представлява добра основа за по-нататъчните съвместни действия. Комисията в съобщението си обхвана и а, въпроса за субсидиарността и за втори път в рамките на контрол върху субсидиарността се възползва от възможността да даде а, втори жълт картон. Необходимо е да се разполага с необходимите ресурси и дали комисията а, съдейства на националните парламенти да упражняват своето право на контрол. Защо е важно да се проверява този принцип на субсидиарността? Това е една динамична концепция. Необходимо е, е да има възможно най-малко ненужно законодателство на европейско ниво в тази област, ние сме сигурни, че ще стигнем до добри резултати. Благодаря ви. Give... Благодаря. Госпожа Хелга Стивенс, докладчицата по становище, има думата за някои заключителни бележки, преди да приключим работата по тази точка от дневния ред. Благодаря ви, госпожо председател. Но с голям интерес изслушах различните страни и бележките, които представиха колегите. Ние ще се опитаме, разбира се, да ги вземем предвид. Работата ни ще продължи след Великденските празници. Ще имаме възможност спокойно да седнем, да обсъдим. Вероятно, наистина има пропуски в текста, но нали знаете, че едно становище е ограничено по своя обем. Е, и е много трудно да се прецени кое да се включи, кое да отпадне. Но бележките, разбира се, са добре дошли и мисля, че ще намерим място е, да ги отразим. Благодаря отново на колегите. Благодаря. Краен срок за изменение и допълнение 17 април по обед приемане в комисията ни на 28 май, е, приемане е, в водещата комисия по правните въпроси 16-17 юни. Следващата 12 точка от дневния ред е стратегия на Европейския съюз е, за равенството на мъжете и жените след 2015 година. 112 изменения и допълнения са внесени към становището на нашата комисия. Давам думата на докладчицата госпожа Кашловска Заджевич. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина 112 са измененията. Благодаря на всички вносители, които с усилията си определено обогатяват представата ни по тази тема, подобряват качеството на нашето становище. Наистина ще можем да изпълним със съдържание тези 200 думи, които се съдържаха в първоначалната редакция на текст. Търсим компромиси, т.е. обединяване на редицата изменения и допълнения в компромисни изменения. Води се жива кореспонденция. Благодаря на колегите докладчици в Сянка. Работихме в много добро сътрудничество помежду си много полезно, разговаряхме по съществото на въпроса и най-вече се умяхме да изработим формулировки, които удовлетворяват всички. Тоест, измененията и допълненията се подобряват с всеки опит, който правим да постигнем компромис. Сега, Разговорите все още се водят около съчетаването на социалните роли на мъжете и на жените, значението на различните обществени услуги, в това число за подрастващите и за хората от третата възраст, гъвкавите условия на заетост, жените в бедност, проблема за несъответствието по заплащане и пенсионно осигуряване на мъжете и жените, е, участието на пазара на труда на майките, т.е. най-вече женското предприемачество. Също така е, споменаваме директивата за отпуската по майчество или, или за отглеждане на деца – призоваваме за е, изпълнение на директивата, предложена от комисаря Рединг за е, назначаване на повече жени в управителните органи на регистрираните на борсата дружества. И това е само част, според нас, от общата дискриминация на пазар на труда срещу жените е, обсъждаме въпроса за сексуалния е, турмоз, за социалния турмоз по работа, И, но аз се надявам, че е, скоро ще стигнем до такива варианти на измененията и допълненията, които ще ни гарантират приемане на текста с голямо мнозинство. Господин Герике, вие сте докладчив в сянка, може би не знаете, не, не, е, ние разговаряхме. Е, моите изменения вече бяха споменати. Значи, общо се говори за жените. Трябва да се акцентира върху майката. Разбира се, майката е жена, жената е майка. Но в качеството си на майка именно жената поема особено значима отговорност пред обществото и, и аз за това бих искал да се е, измени съответно формулировката. Социалисти, демократи, докладчик Сянка. Е, благодаря, госпожо председател. Е, благодаря за извършената работа. Наистина много изменения и допълнения са внесени, което само свидетелство за интереса към, напълно разбираем, към тази тема. Малко са измененията, по които все още имаме дълбоки разногласия. Бихме искали, е, е, разбира се, е, да се отбележат някои важни моменти в текста. Значи, най-напред това, че днешното положение в Европа е далеч от равенството на мъжете и жените. След това връзката на този въпрос с стратегията 2020 и с европейския семестър. Във връзка с показателите за заетост, 55% заетост на жените е по-малко 20 милиона в бедност. Това са показатели, които са въпрос не само на социална справедливост, а на економическа ефективност. На трето място дискриминацията по повод на заетостта, както вертикална, така и хоризонтална срещу жените. И а, други форми на а, дискриминация, така наречената множествена дискриминация, т.е. по няколко причини, по причини на полова принадлежност, миграционен статус, цвят на кожата и така нататък. За да се увеличи заетостта на жените, ние препоръчваме мерки е, за развиване на социалната инфраструктура, за отглеждането на деца във връзка с целите от Барселона, всичко, което е свързано с отпуските за отглеждане на деца, билото на бащите, билото на, т.е. На, бащ, на бащите или на майките съчетаването на семейния и професионалния живот, това са все съществени фактори на дискриминацията. Няма нито един пункт, по който докладчицата да не е готова да търси компромис. Аз приемам, че тя може да гласува срещу нашето изменение 78, например, що се отнася до обръщането на тежестта на доказане в случаите на отказ жена да бъде наета на работа по съмнение за дискриминация. Бих искал да чуя от докладчета, защо точно не е съгласна с това наше изменение. Когато, винаги когато се твърди дискриминация, трябва да се обръща тежестта на доказване. И най-накрая няколко изменения, които се насочват към альтернативната полова самоличност. И писали сме доклади, по, прием, приемани са доклади по тази тема, но недостатъчно, мисля, категорично сме се изразили против тази форма на дискриминация. Благодаря. И докладчицата накрая. Благодаря на всички колеги. Е, мисля, 100% от бележките вече са отразени, възприети са, т.е. връзка с казаното от колегата току-що. Не винаги почти не е възможно да се създаде един текст, който да е напълно приемлив за всички. Стремим се текстът да получи е, максимална подкрепа от различните политически сили. Благодаря ви е, още веднъж за усилията и се надявам, че те първа ще общуваме все така резултатно. Благодаря. Прискърбно е, че въпросът за равенството на половете винаги остава на края на работния ден, след като са отхвърлени всички други важни, така да се каже, въпроси. Е, ще се опитам е, това да не се превръща в постоянна практика. Крайни срокове. На 16 април ще приемем становището тук, в нашата комисия. То съвпада с датата на следващото ни заседание от 9 до 18.30, значи на 16 април в Брюксел. Приключихме по-рано днес. Е, ще прекъснем, т.е. имаме повече от седмица почивка покрай великденските празници. Благодаря на всички ви е, за участието, за е, добрата работа, която свършихме днес, е, предвид тежкото гласуване сутринта, но така, справихме се. Още не съм пресипнала съвсем. Слава Богу, благодаря и на вас. Yeah.